Ja, guten Tag. Ja. Hi, good afternoon. If you allow, I would like to start the... Добър ден. Ако им позволите, ще започна заседанието. Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Няма изменения по дневния ред, за това го считам за прият. Езиковия режим е поместен в нашия бюлетин. Нашето заседание се излъчва в интернет. Моля ви да си приготвите картите за гласуване. Ако не са тук, моля погрежете се да се снабдите с тях. Протоколите от предишните заседания също са разпространени, тези от януари и от февруари. Приема се всичко, по което няма възражения. И това става в края на заседанието ни. Започваме с Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Сега поименото гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Все още не виждам резултата. Все още може да гласувате. 20 гласа за, няма против. Много добре. Преминаваме към, към резолюцията. А сега са сметките. Всъщност, трето изменение за против, въздържава се, приема се. И така, Стигаме до затварянето на сметките. Автоматично се случва добре. Точка трета. Резолюцията. Изменение пето към нея за. Против. Въздържали се. Приема се шесто за. Против. Да проверим шесто изменение. Wir haben noch zwei Karten, die noch nicht beteiligt sind.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 приема се 16 за, против въздържали се, приема се 17 за, против въздържали се, приема се 18 две части, първата част за, против въздържали се, приема се втората част за, против електронно гласуване по втората част. По втората част. In e F, in e F, in e F one too much.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 против, въздържали се, приема се. 9-1 за, против, въздържали се, приема се. 9-2 е обхванато друго. 9-3 за, против, приема се. 9-4 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се. 9-6 за, против, въздържали се. 9-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 96. 6 DV6 im Check. Der Check ist beendet. Das ist abgelehnt. Отхвърля се 9-7 за, против, въздържали се. 9-7 още веднъж за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-8 за, против, 9-8 за, против, въздържали се, приема се. Окончателното гласуване по резолюцията, електронно гласуване, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Ja, die Abstimmung ist beendet. Ja, das ist mit 17 äh, Stimmen angenommen. Край на гласуването. 17 гласа за. Докладът е прият. Поздравление за докладчика. Не разбраха защо колегите от СИД бяха тук, но не участваха. Това не разбрах. Сега преминаваме към парламента. Дерик Вон е докладчик. Иска ли да каже нещо? Съвсем накратко. Искам да благодаря на всички колеги за сътрудничеството и да ги помоля най- искрено да следват моите препоръки за гласуването, тъй като те са всички изключително разумни препоръки. Разбираме вашето желание, всички го имаме в един или друг момент. Колегата Лесендър. Напълно съм съгласна с господин Вон. Искам само да ви обърна внимание на следното. В испанската езикова версия има няколко проблема. Използвам... <laughs> Това е непреводимо, остава дума за, е, за, за грешки в испански язик, за това как са описани сътрудниците. А, и, и също така а, описанието на, на, на стъжантите, този тип грешки в превода могат да доведат до погрешно тълкуване. Благодаря ви за тази информация. Сега изменение първо. Изменение първо и второ заедно. За, против, въздържали се. Прие, отхвърлят се. А, сега преминаваме към освобождаването от отговорност. По именно електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Един е против, 21 са за, гласа са за. Към резолюцията преминаваме. Трето извънен за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се. Да проверим изменение четвърто. Край на гласуването. Приема се. Пето за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 22 за, 22 отпада, 23 за, против, въздържали се, отхвърля се, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се, 25 в две части, първата част за, против. Да проверим първата част на 25-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се първата част, втората част за, против, въздържали се. Едно и също ще е мнозинството. По втората част да видим 25-то изменение, втората част. Моля гласувайте, край на гласуването. Приема се. 26 от две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се.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 Was? По 39-то разделно гласуване, две части. Не можем тук сега да приемаме разделни гласувания, защото има срокове за тях. Няма сега разделно гласуване. 39-то за, противъздържали въздържали се, приема се. 132 отпада.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 Край на гласуването. 12 гласа за, 10 против, компромис 3 за, 3 за, против, въздържали се, приема се, 53-то за, против, въздържали се, приема се, 54-то с устно изменение, няма възражение за, против, въздържали се. Да проверим ли 54-то с устното изменение. Чек е Край на гласуването отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57. 56. Моля, гласувайте. Според мен мнозинството беше ясно, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. Първата част, втората част за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59-то отпада. 60-то е обхванато от други. 61-то за против, въздържали се. Да проверим 60-то. Край на гласуването приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, Отхвърля се 64-то за, против, въздържали се, отхвърля се 65-то за, против, въздържали се, отхвърля се 66-то за, против, въздържали се. 66-то трябва да го проверим, не беше ясно. Явол, чек ist beendet. Das ist angenommen. Entschuldigung. Край на гласуването приема се 67 отпада, 68 две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 69 отпада, отпада. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се 74-то за, отпада 73-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 75-то за, против, въздържали се, приема се, 76-то за, против, въздържали се, приема се. 76-то, 77-то сега за, против, въздържали се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 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се. Да проверим 87. Край на гласуването. Приема се. 88 за, отпада. А, то съвпада с 86-87. 89 за, против, въздържали се. За. 88 за, против, въздържали се. Да проверим 88. Es ist angenommen.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 93 за против, въздържали се, приема се. 94 за против, въздържали се, приема се. 96 за против, въздържали се. Да проверим 96-то.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 против, въздържали се, приема се. Деветата част за, против, въздържали се, приема се. Десетата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсата част за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Но да проверим 103 Check beendet. Приема се. 104-то отпада, 105-то за, против, въздържали се, приема се, 106-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 107-то за, против, въздържали се, приема се, 108-то с 8 части. Първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, против, въздържали се, приема се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. Четвъртата част за, против, въздържали се, приема се. Петата част за, против, въздържали се, приема се. Шестата част за, против, въздържали се, приема се. Седмата част за, против, въздържали се, приема се. Осмата част за, против, въздържали се, приема се. 109 с устно изменение. Има възражение срещу това устно изменение, така че изменението за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласувахме по първоначалния текст. Оригиналният текст е отхвърлен. Гласувахме по първоначалния текст. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за против въздържали се приема се, 113 за против въздържали се отхвърля се, 115 за против въздържали се приема се, 116 за против въздържали се приема се, компромис 4 за против въздържали се приема се, 120 за против въздържали се. Да проверим 120.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 Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 125 за. Опада, добре. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131, две части, първата част за, против, въздържали се. Да проверим 131 по първата част. Край на гласуването отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да проверим 134. Може ангеном. Ja, es ist abgelehnt. Отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 от две части. Първата част за, против, въздържали се. Да проверим 136 от първата част. Es ist angenommen. Приема се.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 158. 158. Край на гласуването. Приема се. 159 за, против, въздържали се. Приема се. 163 за, против, въздържали се. Да проверим. 163. Чек is Край на гласуването отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Да, да проверим компромис 8. Das ist angenommen. Приема се. 170 за, 188 за против, въздържали се, отхвърля се. 179 за против, въздържали се. Да проверим 179-то. Check is beendet. Das ist angenommen. Приема се. 180 за против въздържали се приема се 181 за против въздържали се отхвърля се 182 за против въздържали се да проверим 182 Der Check ist beendet. Das ist angenommen.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 приема се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201, оттеглено 202 за, против, въздържали се, приема се 203 за, против, въздържали се, приема се 204 за, против, въздържали 204 да проверим. Check ist beendet. Das ist angenommen. 205 dafür. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се. Да проверим 206. Check ist beendet. Das ist angenommen. 207 Приема се 207 за против въздържали се. Отхвърля се 208 за против въздържали се. От, отхвърля се 209 за против въздържали се. Приема се 210 за против въздържали се. Отхвърля се 211 за против въздържали се. Приема се 212 за против въздържали се. Отхвърля се. 213 за, против, въздържали се. 213 да проверим. 213 13 213, моля да проверим. Das ist abgelehnt. Отхвърля се. Крайно гласуване. Гласуваме по резолюцията. По именно, моля, гласувайте. Край, край на гласуването. 19 гласа за, 3 гласа против. Поздравление за докладчика. И така свършихме с гласуването. Утре ще се гласува по докладите за агенциите. System may I... Please, for the coordinators, for the... За координаторите ще започнем веднага след като свършим с заседанието. Ще започнем веднага с заседанието на координаторите, защото имаме много дълъг дневен ред. И така, преминаване към специален доклад 5 от 2018. Възобновяеми източници на енергия. Госпожа Каден Бах е докладчик. Господин Яреп е представител на Сметната палата. Ще ви дам думата, като малко се успокоят духовете в залата. Моля, имате думата. Let's do, let's do our business. Please. Yeah. Yeah. Let's do our business. Yeah. Wir wir haben Kurzvorstellungen. Herr Jereb, bitte. Господин Яреп, имате думата. Thank you, Madam Chair. Honorable... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, членове на Комисията по бюджетен контрол, благодаря, че ми давате възможност да представя специалния доклад на тема Възобновяема енергия за устойчиво развитие на селските райони, потенциал, който остава не реализиран. Възобновяемите източници на енергия са от неизкопаеми източници, които се заместват во време на, на един човешки живот. Правят се усилия за увеличаване на дела на енергията от такива източници, но има нужда от допълнителни усилия за да се постигне целта 20% до 2020 година от енергийния микс до 37% до 2030 година. Това е необходимо, за да се намалят емисиите на въглероден двуокис във връзка с поразумението от Париж за, две... за промените в климата от 2015 година. Има няколко програми за финансиране на Европейския съюз – които имат за цел да, да стимулират производството на възобновяема енергия. Единият от тези източници е Фонда за развитие на селските райони. Разглеждаме връзката между възобновяемите източници на енергия и развитието на селските райони в този доклад и се занимаваме с конкретните начини, по които е, тези две теми се свързват, стигаме до извода, че има възможност за комбиниране на усилията в двете области, за да се стигне до по-устойчиво развитие на селските райони, но за съжаление този тип комбинирани усилия все още не се наблюдават достатъчно на широко. Има възможност да се подобри ситуацията благодарение на определени политически рамки, но нито сегашната, нито предложената за бъдеще а, схема дава възможност за защита на селските райони от рискове за околната среда и от соци... социално-економически рискове и не се грижи за оптимизирането на техните възможности за развитие. Всичко това трябва да е тясно свързано с устойчивото развитие на селските райони в Европейския съюз. Комисията обаче не предоставя достатъчно яснота или насоки и не става ясно как фонда за развитие на селските райони трябва да се комбинира с ам, средствата по национални схеми. И поради това онези проекти, които са притежавали потенциала да принесат за устойчивото развитие на селските райони не са били приоритизирани. Само 5% от фокус на от, от, от група мерки 5C са били използвани и комисията няма информация за разходите по възобновяеми източници на енергия за период 2007-2013 при програмирането на развитието на селските райони и как точно се разпределят средствата. Също така има недостатъчна информация за това какво е постигнато с разходваните средства. Поред, въпреки някои подобрения от периода за следващ, от следващия период да продължава да се наблюдават слабости, основно заради това, че основните показатели са ограничени. Аудитирахме инвестиции, е, свързани с предоставяне на трети страни на енергия от е, възобновяеми източници. Е, повечето проекти, които посетихме, са положител... получават положителна оценка, тъй като се отразяват добре и на околната среда и на економиката на съответния регион. Обаче в много държави членки слабости в подбора на проектите води до предоставяне на средства, които водят до економически ползи за бенефициерите, но не се отразяват добре на конкретния район. И така, при определенето на насоките за бъдещата енергийна политика, комисията държавите членки трябва да вземат предвид потребностите на селските райони, особено когато се работи по а, интегрираните планове за енергията и климата. Трябва да се предвиждат по-добри защити срещу неустойчивото събиране на биомаса с цел производство на енергия и да се преразгледат целите на средствата, предоставени от Европейския фонд за развитие на селските райони във връзка с проекти, свързани с възобновяемата енергия. комисията, заедно с държавите членки, трябва да засили усилията да се прилагат такива процедури за подбор, че спечелените проекти да имат действителни ползи за устойчивото развитие на селските райони. Благодаря. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Берищ. Благодаря. Вашият доклад е... Този доклад е много важен, защото а, трябва да очертая случващото се в селските райони. Госпожа Хофман е от, а, тук от името на ГД Земеделие. Thanks very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да разговаряме за този специален доклад на Сметната палата за възобновяемата енергия за устойчиво развитие на селските райони. Комисията приветства този специален доклад и като цяло приема направените препоръки. Има няколко точки, по които няма как предварително да знаем точно как ще се действа в контекста на законодателните предложения след 2020 година. Някои от направените препоръки вече са изпълнени. По няколко от точките, повдигнати от Сметната палата, нека да направя няколко коментари. Първо, по директивата за възобновяемите източници на енергия, тя дава значителна свобода държавите членки за това как да постигат целите и как да насърчават въвеждането на възобновяема енергия в селските райони. Комисията смята, че съществуващата мярка за устойчивост в областта на биоенергетиката е, води до положителни резултати и през 2015 година са прияти допълнителни мерки за да се вземат предвид и е, непреките въздействия. И е, по този начин се засилва е, ефективността на приложението на схемата и се въвеждат допълнителни предпазни мерки срещу неустойчивото набиране на биомаса. Условията за подбор, свързани с устойчивост, не трябва да се разглеждат по-отделно от другите. Те са свързани с а, а, други елементи, например обновения регламент за земеползването и горите. За политиките, които да насърчат на възобновяемите източници на енергия. Радваме се, че Сметната палата подчертава, че възобновяемите източници на енергия могат да допринесат за развитието на селските райони, особено чрез включване на хората на място и че финансирането на такива усилия може да изиграе своята роля за постигане на целите за възобновяеми източници на енергия. Що се отнася до бъдещето на селското стопанство и продоволствието, в своето съобщение комисията вече при определени ангажименти, свързани с устойчивостта и действията по отношение на климата, включително устойчиво производство на биомаса за всички потребители, включително и за енергетиката. Що се отнася до бъдещите политики за развитие, те трябва по-добре да отразяват потребностите на селските райони, но и държавите членки и регионите сами трябва да вземат решение кой е най-добрият начин да се постигнат тези цели и кой е най-ефективен от гледна точка на разходите. Комисията помага за разпространяване на добри практики, нещо, което се случва на вебсайта на мрежата за развитие на селските райони, в която показваме по какъв начин могат да се използват възможностите на възобновяемите източници на енергия в, селски райони чрез конкретни примери. Работим и чрез инициативата за новаторство и, и е, има е, група за проучване на използването на възобновяема енергия на, е, в селските стопанства. Настоява се да се взема предвид добавната стойност на тези проекти за селските райони. Подборът на проектите обаче е отговорност на държавите членки. Искаме да ви припомним това. И държавите членки са длъжни също така да определят и критериите за подбор. Работим с държавите членки по тези критерии е, е, и се опитваме е, да намерим добри критерии за подбор, свързани с конкретни цели. Ще продължим да работим в този дух и за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Сега докладчикът Сянка. Искате ли думата, госпожо Каденбах? Нека да благодаря на всички. Трудно е да се работи, когато работата по определена тема се отлага във времето, но се радвам, че сега нещата се задвижиха. Благодаря на Сметната палата за този изключително полезен доклад. Той идва в много подходящ момент, тъй като трябва да разработим подходяща политика в областта на селското стопанство за периода след 2020 година. И съм изключително благодарна че разполагаме с е, ясни параметри и идеи за връзката между, въз... между альтернативните източници на енергия и развитието на селските райони. комбинация с този доклад е, се вижда, че мерките за селското стопанство са много тясно свързани с други мерки по други политики биомасата, които имат въздействие върху развитието на селските райони. В някои документи беше посочено страна на сметната палата. Трябва да се мисли за тези така наречени силузи. И а, в единият са а, включени мерките по селското стопанство, в а, другия са мерките по структурните фондове. Всички а, теми, които имат нещо общо, трябва да бъдат обвързани в един стълб или в един от тези силози да се предвиди положителното развитие. но когато се разгледат всички заедно, може би това положително развитие не се откроява толкова ясно. да, може да се ем, постигнат някакви ползи е, за отделните бенефициери, но като цяло няма ползи за околната среда. Трябва повече да се акцентира върху добавената стойност на европейско ниво и това да обвързано с помощите за производителите. Този доклад е много важен и можем да изготвим и работен документ по него като по този начин ще можем да обсъдим темата достатъчно задълбочено и да направим допълненията от наша страна. Много колеги се интересуват доклада, защото в много области в много части са засегнати ВЕ и енергийната ефективност и всички те са свързани с, с селското стопанство. Този документ може ни да даде възможност и ясно да откроим с позицията си. Благодаря. Ще включим тази тема със сигурност още веднъж в дневния си ред. Приветстваме работата на Сметната палата. Това е един доклад, който не е свързан с отделна специфична тема, ами с отделни въпроси, които са важни за нас. Имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Един е, кратък коментар. Само радваме се, че комисията приема нашите препоръки. Се надяваме, че препоръките ще бъдат приложени. Както подчертаваме в своя доклад, е важно да се намерят връзките между развитието на селските райони и постигането на целите в областта на възобновяемите източници на енергия. 95% от средствата по фондовете все още са на разположение и се надяваме, че те ще бъдат насочени към проекти, които действително облагодетелстват развитието на селските райони, а не само отделни селски стомпани. Във връзка с директивата, тя действително дава свобода на държавите членки, но в доклада си подчертаваме, че има някои рискове в... и та... за... свързани с интензивното селско стопанство и интензивното правление на горите, включително и изгарянето на биомаса и проистичащите от това замърсявания, които не са били взети предвид по време на разработването на тази директива. Благодаря. Благодаря. И така приключваме с краткото представяне на този доклад. Преминаваме към следващия доклад – това е доклад 10 от 2018 на Европейската сметна палата. Става въпрос за схемата за основно плащане за земеделските стопани. Докладчикът е госпожа Клаудия Шмидт, а от името на сметната плата е господин Фригерей. Имате думата. Thank you, thank you, thank you, Благодаря, господин председател. Благодаря много на членовете на Комисията по бюджетен контрол. Много се радвам, че имам възможност да ви представя основните заключения на нашето проучване за схемата за плащания, основното плащане за земеделските стопани. Схемата за, беше прията през 2013 година при реформата на ОСП е, и, е, им, се предвиждаха е, преки плащания към селските стопани, включително тези базови суми. в селските стопани, за да получат тези плащания, трябваше да разполагат с допустима земя. 18 милиарда евро отиват към 4 милиона селски степени в 18 държави членки на Европейския съюз. Комисията и държавите членки управляват плащанията съвместно. Общите заключения на проучването показва, че схемата за основни плащания към селските стопани е, работи добре, обаче е, е задвижена добре, но има е, е, ограничено въздействие върху опростяването, целесъобразността и конвергенцията на помощта. Агенциите по плащаните продължават да плащат, да правят сериозни усилия. Контролните системи в държавите членки управляват риска от некоректни изчисления. В някои случаи а, правата на тези плащания са изчислени само а, временно и някои разплащателни агенции се сблъскват с трудности. Но трябва да подчертаем тук, че плащанията не са били а, значително засегнати от грешки. Що се отнася до управлението на тези плащания, стигнахме до заключението, че комисията е предоставила държавите членки е, пространни насоки, но не винаги правилата са се прилагали по еднакъв начин. Що се отнася до опростяването, трябва да ви припомним, че упростяването е един от основните принципи на реформата на ОСП от 2013 година. Сложните европейски правила по плащанията и по това, кои типове земя са допустими, включват различни възможности и изключения. Стигаме до заключението, че възможностите избрани от държавите членки не винаги водят до упростяване, всъщност по някой път водят до осложняване. Що се отнася до целесъобразността, стигнахме до заключението, че реформата е разширила категориите земя, по които могат да се предлагат тези плащания. Въвежда се нова концепция, активен селски стопанин, обаче приложението е само отчасти ефективно. а някои държави членки са имали проактивен подход в облегчаването на отрицателните последствия от спекулативни заявки за средства. Стигнахме до заключението, че а, нивата на хектар са станали по-близки след реформата от 2013 година. В 11 от 18 държави членки ще продължат да се наблюдават сериозни различия и след 2019 година. Стигнахме до извода, че плащанията, основните плащания за селските стопани имат сериозни ограничения и обикновено водят до повече полза и за по-големите селски стопанства. Трудно е да се прецени до каква степен подкрепата е достатъчно ефективна, тъй като нямаме предварителни данни, с които да правим сравнение. Нашите препоръки за изчисленията на полагаемите суми. Държавите членки трябва да се справят с слабостите в основните контролни е, мерки и да коригират е, изчислените полагаеми суми е, къде, в случай на неприлагане на съответните правила. А, има, и, или в случай на липсата на, недо, на актуална информация за земеползването. А, също така трябва да се преразгледа системата за разпространение на информация сред държавите членки. Комисията предлага изменение на действащото право, за да може да се направи задължителен обмена на а, е, информация за приложението на тези преки схеми за подкрепа. Препоръчваме също така да се уточнят по-ясно конкретните роли, е, които играят комисията и сертифициращите органи. И накрая, във връзка с бъдещите мерки, правим препоръка към комисията преди да прави предложение за бъдещата ОСП, да анализира потребността от подкрепа за доходите за всички е, групи селски стопани. Също така да определи оперативните цели за подобни механизми за подкрепа за доходите и да намери най-ефективния начин да бъдат организирани тези схеми. И още от самото начало да свърже предложените мерки с съответните оперативни цели и е, с съответните референтни стойности, за да може да се измери въздействието на тези мерки. Това са препоръките. Е, радваме се, че поне някои от тях бяха прияти от Европейската комисия и разбираме, че комисията се намира в малко трудно положение по някои от тези препоръки, защото сега се работи по предложенията за ОСП за след 2020 година. С това приключва нашата аудиторска работа. Там нататък е задача на комисията да вземе предвид тези препоръки. Благодаря ви много. Очаквам вашите въпроси. Със сигурност имаме въпроси. Благодаря ви. Колегата Шмидт е докладчик и има думата. Благодаря е, за доклада на Сметната палата. В комисията по бюджетен контрол Получихме доклад, свързан с плащанията в, в селското стопанство. Наясно сме как стоят нещата. Нема, няма измерими показатели за определена стойностите. Това се дължи на различните ситуации в различните държави членки. Един цитат намерих в доклада. Искам да го цитирам, защото той обхваща всичко, което е важно. Целта на на договорите е да се гарантира достойно препитание за земеделските стопани. ОСП е, също е свързан с основните регламенти за изплащането на премиите, но за съжаление няма измерими цели свързани с е, всички тези законодателни е, актове. Необходимо е обаче това да стене, за да може да се подобри с, ам, финансовото състояние на земеделските стълпани. Трябва да се види кои мерки са най-ефективни, ефикасни, за да могат да бъдат заложени съответните цели. Подкрепяме доклада на Сметната палата, но нещо ме очуди и то е свързано с ентусиазма на Сметната палата, а именно, че комисията е приела някой от препоръките. Аз смятам, че всички препоръки трябва да бъдат приети. Присъединявам се към препоръките на Сметната палата, едно към едно, към всички тях. Аз съм на мнение, че тези ключови проверки трябва да функционират въпреки и свързани с тях значителен разход. Има пример даден с Полша и че ситуацията там е по-различна, колкото в Естония или в други държави членки. Законодателните разпоредби за изплащането на премиите трябва да бъдат уеднаквени в държавите членки по възможност. Трябва да е ясно а, кои са задачите, които трябва да поемат разплащателните агенции, компетентните органи, когато става за определенето за а, правата за получаване на плащания. През 2020 по принцип се предвижат повече средства за селското стопанство. Земеделските стопани трябва да бъдат финансирани, когато произвежда селско-стопанска продукция и притежават земеделска земя. Ние сме готови по всяко време да обсъждаме тази тема. Важно е да следим къде се вливат средствата. Това е, разбира се, важно и за натокопаците да знаят къде отиват парите им. Ще има последващи действия по темата и се надявам, че комисията ще приеме не само някои от препоръките, ами по възможност ще приеме всички препоръки на Сметната палата. Благодаря ви. Благодаря. Ако съм разбрала правилно, има важна препоръка номер 3 да има нова правна рамка, след като бъде изготвен анализ на старата рамка, а точно кой получава средствата и по какъв начин. През май ще получим варианта на новия законопроект и не искаме да се стига до там, че богатите земеделци стават още по-богати, а, а, древните земеделски стопани да се опитват да ги догонват. Директорът Баско а, е тук. Има и а, друг представител а, на ГД Земеделие. Разберете се кой ще вземе думата. Така или иначе тази тема ще обсъждаме подробно допълнително. Наистина това е проблем не трябва да се разглеждаме като жертви или като противници. Ето, който иска от Генералната дирекция да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Първо благодаря ви за възможността да разменим мнения относно специалния доклад на Сметната палата, посветен на схемата основни плащания. Комисията приветства доклада, и а, всички препоръки от съществен характер, отнасящи се до комисията, са приети от нея, подчертавам го, без, както вече се каза, да се предрешава начина по който тези препоръки ще бъдат третирани в нормативните проекти на комисията, които се готвят за периода след 2020 година. За сметната палата констатира, че комисията адекватно е реализирала или подкрепила реализирането, наблюдавала изпълнението и е давала насоки, имайки предвид, че това е най-мащабната в Европейския съюз схема за финансова подкрепа за селските стопани. Това предполага сериозни усилия както от националните власти, така и от органите на комисията. Естествено е, обаче, предвид комплексността на процеса, да са възникнали някои неблагополучия, е, комисията разглежда практиката на държавите членки, прочим аналогични констатации са отнесени и до тях. И така, е, Сметната палата смята, че схемата функционира по, по график, но, що се отнася до ефекта и за упростяване на нормативната уредба и по целесообразно изразходване на средствата, е, този нейн ефект се оказва ограничен. По време на съзаконодателния процес е, във връзка с предходната реформа на ОСП са добавени възможности за по-висока гъвкавост от страна на държавите членки, което обаче от друга страна е довело до повече осложняване на уредбата. Например, е, целенасочеността към активните земеделски стопани. И както и чрез диференциране на, на основните плащания в две отделни схеми. И е известно, ние вече обявихме, че е, а и комисията в последното си съобщение го подчертава, че след 2020 година ще се разпространя, разпред, велят плащания само сред тези земеделски стопани, е, които се препитават от е, селско стопанство. Що се отнася до конвергенцията, има три варианта. Пълна конвергенция в краткосрочен план е, и частична конвергенция, така наречения вътрешен модел, в по-дългосрочен план – и, а, за съжаление, практиката на държавите членки варира широко помежду им. Освен това, регионализацията, именно диференцирането на плащанията по територии, играе значителна роля за фактическата конвергенция, постигната от държавите членки. Освен това, Сметната палата посочва, че сегашната система не отчита общо равнище на доходите на селските стопани, които получават плащанията. Целта е, разбира се, да се подкрепят земеделските стопани за фактическо селско стопанство, то съответствие е с договорното право на Съюза, е, и съответно е уместно да се отчита дохода реализиран от селско-стопанска дейност, както и доход от опозотворяване на производствените фактори или производствените средства, с които разполага земеделския И Знаете това по втория стълб. Обикновено дейности като селско-стопански туризъм. И е, през ноември миналата година комисията е, предлага е, през следващия период повече субсидиарност, изцяло нов модел на е, освояване на средствата. Държавите членки ще се натоварят с повече отговорност и е, ще отчитат е, дейността си по един структуриран начин чрез стратегически план за ОСП. Оценката на въздействието за това нормативно предложение ще отчете всичко констатирано от практиката до сега и детайли ще се разгледа въпроса, който обсъждаме и днес тук, за по-ефикасното разпределение на финансовите средства за постигане на по-висока степен на справедливост. Една от главните цели на бъдещата ОСП според комисията. И в тази връзка комисията ще анализира сегашната схема на разпределение не само по обеми на производство в селското стопанство, а и по видове сълскостопанска дейност и също така с оглед на реализирания от производствените фактори на селското стопанство доход. Благодаря. Не разбрах точно какво правим. Съжалявам, не разбрах. Трябва да кажете още веднъж. Какъв е планът точно? Докладът включва критика за пореден път Кажете ми какви са стъпките, които трябва да бъдат предприяти от комисията, така че а, се извърши анализ, за да се види ще продължаваме ли да а, правим богатите по-богати или ще направим нещо друго. В а, Словакия видяхме как стоят нещата. Ние разчитаме на вашата компетентност, какъв анализ точно трябва да бъде направен. Моля ви, обяснете още веднъж, за да не ви питат колегите и след това ще дам думата и на двама колеги, защото имаме време. Извинявайте, ако не съм бил правилно разбран. Първо трябва да подчертая. Го съдържанието на доклада, заключенията, до които той стига, са доста положителни, що се отнася до реализацията на схемата. Да, констатират се някои недостатъци по отношение на насочеността, на упростяването, на вътрешната конвергенция и разпределението на средствата за подкрепа на, на селските стопани във всяка отделно взета държава членка. И това, тъкмо, по линия на тези констатации комисията разработва е, тя го е публикувала в известието си от миналата година, от месец ноември, бъдещето на ОСП. комисията се стреми към сериозно упростяване, сериозно осъвременяване на ОСП, повишаване на справедливостта на разпределението, и вече се очертават някои насоки на размисъл в това отношение, с евентуално въвеждане на тавани или на, на прогресивни или на дегресивни плащания, насоченост към действително занимаващите се с селско стопанство, които се препитават от тази дейност. Също така подчертаваме готовността на комисията – да реализира нова система, нов, нов метод на провеждане на селско-стопанската политика от всяка държава членка с повече отговорност, повече свобода на преценка на всяка държава членка с далеч повече показатели за изпълнение, както в разработката, така и при отчитането на политиката. с акцент върху устойчивото е, опозотворяване на, на е, природните богатства, е, преодоляване последиците от изменението на климата. Всичко това съдът разглежда в доклада си и прави своите препоръки, както вече казах. Но ако комисията приеме, а тя е готова да приеме нашите препоръки, това се прави с оговорката, че разбира се, все още не е ясно как, как точно ще изглеждат бъдещите и нормативни предложения. Благодаря. Господин Фланеген има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз познавам доста земеделски стопани от моя избирателен район, които биха приветствали всичко това казаното от нашата председателка за това, че богатите забогатяват, а бедните обедняват, е тъкмо и тяхното мнение. Проблемът е, че миналия път, доколкото разбирам, сме могли да поупростим нещата, да сложим край на прекрати... освояването на плащанията в началото, на насочването на средствата към по-големите земеделски стопани. Но в край на краща се прие онова, което се договориха държавите членки. Така че съседни земеделски стопанства, едното може да получава 1000 на хектар, другото 60 на хектар. Аз, впрочем, е, стремежа си да променя всичко това, заложих в предизборната си кампания. Може би съм бил твърде наивен, но в края на краищата при повишаване на субсидиарността, питам аз, какви са шансовете това положение да се поуправи? Защото, примерно, у нас има сериозен натиск за противодействие на всякаква промяна. Например, от страна на банките, които ще трябва да се рекапитализират, ако приходните потоци се насочат на другаде. Как субсидиарността ще доведе до тази промяна? по първия стълб се твърди, че ще порасне субсидиарността. По втория стълб субсидиарността е огромна. При което уредбата е изключително комплицирана, въобще не е проста. И ако подобно стане положението по първия стълб, примерно на Ирландия, ето ви, ето ви парите, е, ще додим да ви проверим, ако е, отговаряте на критериите прекрасно. Не, нещата не, не стигат и не спират до там. Далеч, далеч не е просто, просто невероятно сложно е. И, и се питам, онова, което се предлага, как ще упрости нещата? И как ще се направи така, че средствата да не си отиват там, където са отивали до сега? не знам, ако ни дадете правомощие да ги е, решаваме у дома тези неща, след няколко години ще се каже, че няма какво да им помагаме на древните е, селски стопани, тях просто вече ги няма. Има правителства в някои държави членки, които ам, отклоняват част от средствата. Благодаря, госпожо председател. Когато говорим за упростяване, и целенасочено разходване на средствата се слива, това малко ме смущава. В... Говори се да се плаща една и съща сума за една и съща площ във всички държави членки, но това не е целенасочено. Защото така ще бъдат само големите държави членки, а малките ще се опитват, опитват да се задържат на повърхността. Държавите членки трябва да решат по какъв начин ще постигат заложените цели. Може да съм съгласна с това, само ако целите са ясно определени, а те не са. Ако говорим само за това, че трябва да подкрепяме малките земеделски стопанства, трябва да се погрижим за климата, но селските стопани се намират в един и същи вътрешен пазар. Някак си не се вписват нещата едно в друго. Трябва да се запитаме какъв вид селско стопанство искаме ние, кое е добро за климата, за околната среда и след това да видим кои инструменти са правилните инструменти. Но сега да говорим само за упростяване, и а, да говорим за целенасочено финансиране е безсмислено. Трябва да внимаваме много, за да не се стигне до там, че а, земеделските стопани да са изправени пред различни правила в отделните държави членки, а пък да а, се обхванят и от един и същ общ пазар. Хубаво е да се предвиди уеднаквяване по отношение на площите. Това е една хубава първа стъпка. Дали нещата ще станат по-прости, не е ясно. Но ам, и упростяване, и а, ефективно разходване на средствата да се обобщават в едно някакси неудачно. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Сметната палата за тяхто експозе. Е, много полезно и ще придаде на нашата дискусия по-голяма степен на осведоменост. Е, сега, комисията е, трябва да реагира и реагира, но и със законодателите, Европейския парламент и разбира се съвета, окичиха елхата, както се казва, с още повече окраси. Нещата се преослужниха и проблемът е на лице. Аз разбирам от гледна точка на комисията как стоят нещата, но се и надявам препоръките на Сметната палата да бъдат чути и тук, и в съвета, е, така че политиката да стане по-целенасочена. Жизненно важно е тя да се запази. Ясно е какво искат нашите денакоплаци. Е, една обща селскостопанска политика, която е ефикасна, ефективна, върши онова, което обещава. Въпрос към Сметната палата. Предполагам, че въпросът е труден, но да кажете как се отнасяте към известието на Европейската комисия за бъдещето на общата съскостопанска политика и ще участва ли Сметната палата в разговорите, които предстоят? Благодаря комисията и след това ам, Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. Да се върнем на, на един въпрос за целенасочеността, упростяването и субсидиарността. Ясно е и това е едно от основните неща, които се подчертават в известието на комисията от ноември миналата година. А, а именно в бъдеще целите на ОСП, били то общи или специфични оперативни цели – като подкрепа за устойчивостта на местните общности, на изменение на климата и прочие, и прочие, те ще бъдат формулирани далеч по-ясно, недвусмислено, благодарение на което те ще могат да бъдат и специфицирани на национално равнище. Държавите членки ще поемат количествени ангажименти и ще покажат как смятат да ги постигнат. начина по който целите ще се постигат на национално равнище, това ще бъде предмет в по-голяма степен на субсидиарност, отколкото до сега. Нали, за да бъдат постигнати тези е, количествено изразими общи и оперативни цели – И така, всичко това в рамките на един стратегически план, прочим, както споменах, държавите членки в този стратегически план ще показват как смятат да организират държавната намеса на национално и на общоевропейско равнище. И разбира се, при целенасочеността се полагат допълнителни критерии за разпределение на средствата, за да може точно необходимата сума, средства на накоплатеца, да отиде при онзи, който се нуждае от нея. Много е трудно, е, е, е, разбира се, да се постигне и едното и другото едновременно. По-целенасочено разпределение на плащанията при по-прост режим – има има инструменти. Миналата седмица, преди няколко седмици говорихме за екологосъобразните мерки, за така нареченото позеленяване. На национално равнище, ако не се изпълнят нещата както трябва, това осложнява в някои страни, за разлика от други. И, и, и това ще се преодолява в бъдеще чрез стратегическия план, чрез един структуриран процес и чрез по-голяма субсидиарност на държавите членки. Благодаря. За нас тук в тази комисия означава, че ще трябва да се занимавам с 27 различни схеми за това кой прави какво, кога. Това се отнася до сметната палата ще възникнат много проблеми и а, ще е трудно да се правят някакви изявления, свързани с целта и смисъла на ОСП. ние имаме държави членки, които а, разполагат с много възможности. Е, Имат такива, които облагодетелстват богатите земеделски стопани. Разполагаме словашкия, българския, чешкия модел. И мога да кажа, че сега се отварят всички врати за използването на някои национални особености. Ние сме пред изправени пред редица предизвикателства и трябва да се ам, справим с тях. Давам думата на господин Фигирейдо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които повдигнаха въпроси. Ако ми позволите, те всички са много важни, тъй като, както каза и председателката, проблемът е доста проблемен. И много е трудно да се постигне равновесие между противоречиви цели, е, противоречиви ценности. Наистина, е, е, поддържането на политическо равновесие между тези цели е крайно трудно, а такава е вашата роля. Първо бих искал да кажа няколко думи за удовлетвореността или неудовлетвореността от препоръките, тяхната приемливост. Е, разбира се, е, аз бих бил далеч по-удовлетворен, ако всички препоръки биха били приети. И трябва да кажа също така, че аз съм убеден в тези препоръки. Те за това са и в текста. Дори и комисията да не ги приема всички. Ние сметата Сметната палата обаче смятаме, че тези препоръки са важни и следва да останат в текст, независимо от критиката към тях. В същото време разбирам, че комисията се намира в деликатно положение по-настоящем. Понеже ние анализираме реформата на ОСП от 2013 година, е, реализирана практика през 2015 година – а комисията вече готви нова реформа. И разбирам, че за комисията е трудно да има ясна категорична позиция по всички въпроси, които повдигаме. Но както беше казано, как, кои са главните ни въпроси? Онова, което казваме на съзаконодателите е следното. Когато приехте реформата през 2013 година, а знаем, че това бе плод на обширни, е, тежки разговори, някои от главните цели, в това число упростяване, целенасоченост или подобряване на насочеността и конвергенция по стойности, някои, ако не и повечето от тези цели, ние на място констатираме по време на посещенията си, не са постигнати. Има проблеми. И Сметната палата е длъжна да ви го каже. Какви са проблемите? За опростяването има проблеми. Видяхме ги. И в бъдеще вие ще водите също подобен разговор за противоречието между субсидиарност и опростяване. Ние ви обръщаме внимание, да държите сметка за конкретните казуси, разгледани в нашия доклад. Констатираме също така проблеми по насочеността. Напомням ви, че точно във вашата реформа от 2013 година бе въведено понятието активен земеделец. И беше важно, от гледна точка на целенасочеността, да се плаща на истинските, на действителните селски стопани. Онова, което констатираме на място, са пак проблеми. Проблеми при прилагането на това понятие. Обръщаме ви внимание и на това. Констатирахме проблеми и за конвергенцията. Конвергенцията също бе цел на реформата от 13-та година. И констатираме, че в 11 от 18-те държави членки, които прилагат режима, ще останат сериозни дивергенции, разлики и след 2019 година. И общо взето е ясно, че системата на основни нали, прости плащания обикновенно облагодетелства по-крупните земеделски стопани. И стигаме до въпроса, който вие разисквахте преди малко за доходите на селските стопани и доходната подкрепа. Аз разбирам позицията на комисията, но смятам, че като знаем какви са затрудненията, да, затруднения има, не е лесно, смятам, че не бива да бъдем удовлетворени е, като следим само доходите, реализирани пряко от селскостопанска дейност. Това не е достатъчно, поради което и формулираме третата си препоръка. В тази трета препоръка, знаете, ние казваме следното. Подкрепата за доходите на селските стопани следва да отчита сегашното разпределение в Европейския съюз на, на доходите, площа на, на, на отделните сенски стопанства, себестойност а, а, и специфични параметри на технологията, доходите от производство на хранителни продукти, на нехранителни продукти и от други дейности. Ако не обръщаме внимание на всички тези въпроси, предупреждаваме ние новите усилия за по-целенасоченост на новата ОСП също ще се провалят. И най-сетне в отговор на зададените от вас въпроси, ние тук обсъждаме само основните плащания. Обаче, много от тези въпроси, очевидно, както приема и комисията, са за бъдещето на ОСП. И тогава, предполагам, разговорът ще продължи. И, и сметната палата ще има позиция и по този бъдещ разговор. Благодаря. Благодаря. Да иска, иска ли докладчика да вземе думата? Добре. Тази тема ще бъде обсъдена отново. Молим генералната дирекция да ни държи в течение по темата и бъдещето и развитие. Благодаря ви. Приключихме с тази точка от дневния ред. Преминаваме към информационния документ на СП относно бъдещето на ОСП. Господин Целер е докладчик, господин Федерейро ще, Фигерейдо ще представи темата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, членове на комисията, сега бих искал накратко да ви представя този информационен материал, за да проведете по-осведомена дискусия по него. Е, вие добре знаете, е, комисията излезе с известие за бъдещето на производство на хранителни продукти и замеделието в Европейския съюз. И този информационен материал е реакция на Европейската сметна палата. Е, знаем, че се води мащабен дебат за бъдещето на ОСП и е, програмирайки работата си тази година, сметнахме, че ще бъде уместно да излезем ние с такъв информационен материал. Значи, това е нашият на сметната палата отговор на известието на комисията на тема бъдещето на продоволственото снабдяване и селското стопанство. Подчертавам, това не е одитен доклад. Това е информационен материал, който оглежда случилото се възоснова на вече направени и документирани констатации. Вниманието ни се насочва по три направления. Първо, основни тенденции и данни, е, относими към селското стопанство и селско-стопанските райони – след това, възоснова на своя опит и, и на съществуващите източници, се опитваме да обрисуваме едно широко, мащабно платно, ако ми позволите така да се изразя, на положението в селското стопанство. Значи първата част е обрисовка, характеризация на селското стопанство, на неговото състояние в Европейския съюз по настояще. Втората част, второто направление се свежда до нашите констатации за сега действащата ОСП. Ние внимателно се запознахме с известието на комисията и във връзка с основните идеи, изложени от комисията, ние обобщаваме констатации, които вече сме правили в предходни свои доклади през последните години. И накрая, по третото направление, излагаме критериите и основните предизвикателства, на които ще трябва да е, се е, спре общата селскостопанска политика. Най-сетне да подчертая, Европейската сметна палата не е политически орган. Тя няма политически правомощия – не може да разработва политика. Ние сме външен аудитор. Смятаме обаче, че опирайки се на предходния си опит, на работата си като аудитори, можем да предложим на законодателите не решения, не. Ние можем да им предложим критериите, възоснова на които да оценяват евентуални бъдещи решения. Ето това е намерението, което преследваме тук. Да видим сега по първото направление някои данни. Първо, разходи по ОСП през последното десетилетие стабилни са те е, и са главно за доходна подкрепа. И тук на тази хистограма може да видите, че общо взето финансовата подкрепа в селското стопанство е стабилна като равнище от 2006 година насам. И има разлики вътрешни по структурата на финансовата подкрепа, но като абсолютно изражение, общо взето, се запазва на своето равнище. На второ място, това, което подчертаваме, е казано тук по-малко, но по-големи земеделски стопанства и онези с по-малко щатно разписание произвеждат една постоянна по стойностен обем продукция, което повишава доходите на лице пълно заето в селското стопанство. Значи в Европа има по-малко на брой, но по-големи фирми, дружества, броя на заетите лица е по-малък от, от е, до сега, а в същото време продукцията се запазва като обем. В резултат от което можем да стигнем до извода, че средно на един човек заед изцяло в селското стопанство се падат по-високи доходи. И виждате в най-тъмно тук на графиката е броят на заетите лица. И е, кривата е нисходяща. Отдолу нагоре в най-светло е, са представени доходите на заето лице. Виждате, те растат. А в средата е, виждаме, че в стойностно изражение обема на продукцията е приблизително един и същ. Разбира се, има има по години с, с пикове, други години с спадове, но средно обемът не се променя. И ние смятаме, че тази, тази графика е много показателна за наскорошното развитие и история на селското стопанство. Но в документа се съдържат и други данни. Първо, от другите, другите данни е, цените на хранителни продукти е, се изравняват е, с световните. Европейският съюз е нетен износител на хранителни продукти, но ние подчертаваме, че ако той остане че той остава всъщност нетен е, износител на непреработена селскостопанска продукция. Е, средната възраст на управителите на селските стопанства нараства, но това съответства на общата демографска тенденция. Данните за общата обработваема площа е, не са последователни. Е, е, ако вземем в растениевътството, е, там се наблюдава около 4% спад, но в други селскостопански дейности не е така. Най-сетне не е достатъчен напредъка за повишаване на ролята на селското стопанство за опазване на околната среда и преодоляване на последиците от климатичните изменения – и економическите разлики между селско-стопанските райони и другите се стесняват. Що се отнася до критериите за бъдещата ОСП? Първо, какъв е нашият подход? Както казах, ние не сме политически орган, ние се съобразяваме с технически критерии за оценка на, на, на един документ, на една политика и така нататък. И ето това е нашата методика, най-общо. It's the way that we analyze the Commission's Communication. Ето така, по, по този модел, по тази блок е, схема, ние анализираме известието на комисията. Първо, за всяка една обществена политика, е, първо трябва да бъдат определени це, е, е, потребностите, извинете, нуждите. От нужди към цели, към ресурсно обезпечаване, към процес или технология – към на изхода резултат, е, ефект, въздействие. И е, към това се добавя влиянието на външните фактори. И възоснова на този модел, на този подход, както казах, ние анализирахме констатациите на комисията. Що се отнася до нуждите, целите и ресурсите. Що се отнася до нуждите, няма достатъчно информация за установяване на конкретните потребности и съответно за обосновка на всички разходи, които се правят по СП по-настоящем. Няма достатъчно информация. На второ място, понятието добавена европейска стойност следва да се изясни. За нас то не е особено ясно. На трето място, ОСП следва да удовлетворява действието на дългосрочни тенденции. Цели. Целите на ОСП не са достатъчно ясно и конкретно формулирани. Обръща вниманието ви на това, че ние сме го казвали и в миналото. И тук просто ви напомняме. Нещата имайки предвид последното съобщение на комисията. Пак по целите, нужно е те да бъдат по-последователни и съгласувани с други цели на Европейския съюз. И що се отнася до ресурсното осигуряване на политиката, бюджетното обезпечаване на ОСП не се основава достатъчно нито на потребностите, нито на очакваната европейска добавена стойност. Що се отнася до технологичните процеси, необходимо е по-бързо информационно и по-качествено информационно обезпечаване. Нужна е по-добра обвръзка между ОСП и други области на политиката на Съюза. Политиката следва да бъде опростявана, да, но не за сметка на своята ефикасност. И най-сетне по отношение на технологията, е, внедряването на нова, каквато и да била тя ОСП, изисква време. И това също са все минали констатации. Що се отнася до резултатите и външните фактори, сега действащата система е недостатъчна за оценка на резултатите от дадената политика. Нужно е да се обвържат всичките и елементи, по-настояще няма връзка между вложените средства и отчитането на показателите за изпълнение. И пък с оглед, на, обобщавайки своите констатации от миналото, ОСП се нуждае от строга система на отчетност. И всичко това ние напомняме на вниманието на съзаконодателите. Както казаха обаче, след като не сме политически орган, Сметната палата не може да ви прави конкретни предложения за бъдещето. Смятаме обаче, че съдът е длъжен да даде на законодателя критерии, възоснова на които да оценява евентуално е, е, е постъпили нови предложения нали, за тяхната адекватност и е, за тяхната реализуемост. И сега критериите се въртят около същите главни идеи. Ако вземем потребностите, в новата ОСП потребностите трябва да се идентифицират възоснова на неопровержима информация добавената стойност означава задоволяване на потребности на общо европейско равнище. Предложенията по ОСП отчитат дългосрочните тенденции. Предложенията по ОСП категорично оценяват въздействието върху разпределението на финансовите средства. Що се отнася до целите, те са ясно формулирани, отразяват потребностите и дългосрочното гледище за ОСП. Превърнати са в количествено изразими показатели и са е, непротиворечиви по отношение на други цели на, евро, на политиката на Европейския съюз. Що се отнася до ресурсното обезпечаване Средствата се разпределят по оценка на потребностите и очакваните резултати и изразходват се така както биха постигнали най-висока добавена европейска стойност. Що се отнася до технологията, политиката се реализира възоснова на солидна информация, е, чрез инструментариум, който е разходно ефективен. Има ли са все въпроси, разбира се, непротиворечивост между ОСП и други инструменти на политиката на Съюза. Правилата са прости и не накърняват разходната ефективност. Нали? Предвидени ли са мерки за преходен период? Що се отнася до конкретни общи резултати и външни фактори, една е, ефективна система обвързва входа и изхода, така да се каже, като формулирани цели и потребности. Ясна е връзката между изразходваното от бюджета и постигнатото като показатели. Външните фактори се наблюдават, политиката се коригира при необходимост и най-сетне, що се отнася до отчетността, в новото предложение, което би ви се направило евентуално, се очертава една видна верига на отчетност и одит. Това според нас са критериите, възоснова на които трябва да се преценяват бъдещите законодателни разработки за ОСП и в нашия информационен документ ще видите конкретна обосновка на тези наши предложение. Ние ви предлагаме, възоснова именно казвам на тези критерии, да оценявате всякакви бъдещи предложения за ОСП. И сега роля на, на парламента е, е да, да ги разгледа тези наши препоръки, да ги отхвърли, да ги коригира. Но аз бих казал, че най-вероятно, когато комисията през месец юни, месец май излезе със своите предложения, ние ще се опрем най-вече на тези критерии, за да дадем своето мнение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Колегата Целер е нашия докладчик. Нека да ви кажа нещо. Днеска в 3.20 и... в 3 часа и 22 минути получихме документа. Нямахме възможност да го прочетем. Разбирам ви, че тази сутрин бяхте в Комисията по земеделско стопанство, но когато обсъждаме тук такива теми, е хубаво да бъдем уведомени предварително. Много жалко е, че се получи така с този документ. Благодаря, госпожо председател. Колегите от е, Комисията по земеделско стопанство и държавите членки според мен ще кажат е, защо се бърка е, Сметната палата в изпълнението на ОСП. Благодаря обаче на колегата Фигередо, както и на неговите колеги от Сметната палата за това, че са изготвили този информационен документ. не става дум, дума тук за извършен одит, но ам, Господин Фигерейдо и неговите колеги са изготвили този информационен документ, свързан с изпълнението на ОСП. Необходимо да се, свърш, да се стигне до една оценка от страна нашата комисия и да се види какви предложения могат да бъдат изготвени за по-нататъчните стъпки. Земята продължава да се върти, нещата се променят и трябва да се види къде ще паднат акцентите в бъдещата ни дейност. И в бъдеще може би няма да се промени много ОСП, нещата ще бъдат запазени, средствата, които се предоставяха до сега, ще се предоставят и в бъдеще, за бъдещите програмни периоди. Земеделското стопанство заема 40% от европейския бюджет и трябва да се запитаме дали всичко, което е направено до сега е било много смислено. И освен това, доклада се посочва, че фондовете на ОСП се разпределят сред държавите членки възоснова на национални пакети възоснова на отделните нужди на държавите членки. Държавите членки трябва да има да изпълнят мерки за разходването на националните пакети от средства, но без да има някакви ярко, ясно определени цели. Няма обаче ам, аргументирани ам, основания за това по какъв начин се разходват средствата. Трябва да се работи за това, да се изпълняват заложените цели. На следващо място се казва, че бюджетът трябва да е свързан с измерими резултати. Този документ, който цитирах сега, трябва да бъде основа за нашите дискусии, тъй като економиката се променя, стопанствата стават все по-големи и възможностите за, по, за повишаване дохода на стопанствата са се увеличили, като ам, сега се дава възможност и посредством ВИ да се отбелязват по-големи печалби. Не трябва да се позволява изоставане. Точно напротив, ние сме водеше по отношение на нетния износ на такава енергия. И смятам обаче, че има някои мерки, които трябва да бъдат коригирани. Благодаря за тази, този информационен документ, който сложи началото на дискусията. Беше направен опит някои неща от наша гледна точка да бъдат отправени в правилната посока в рамките на законодателната процедура за законодателите въведоха някои промени, които трябва да бъдат обсъдени според мен. Благодаря ви. Благодаря. ГД Земеделско стопанство има думата. Uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Целер, господин Фигерей, да Благодаря на всички от Сметната палата. Приветстваме този документ, тъй като смятаме, че той дава значителен принос в към работата по реформата, която тече в момента и която ще се материализира в законодателни предложения на 29 май тази година. Така че е, всички добре обосновани е, коментари са изключително полезни. Много се радваме, че документа на Сметната палата взема предвид, че комисията реагира на голяма част от препоръките, направени от Сметната палата през последните години. Може би не на, напълно на всички, но на голяма част. Нещо, което показва, че комисията подхожда конструктивно и търси решения. В крайна сметка, Решенията обаче ще бъдат взети от законодателите. И а, е, както нееднократно е казвано, не, няма нито едно законодателно предложение, изготвено от комисията, което да е излязло от парламента в вида, в който е влязло за разглеждане в парламента. Съобщението на комисията се опитва да повдигне някои въпроси, повдигани и е, тук, и по-рано, по други точки, и по, и по предходните точки от дневния ред, е, и се опитва да редефинира ролите на определените действащи лица Европейския съюз, държавите членки, които участват в управлението на средствата чрез новия модел за предоставяне на средствата. Този модел не трябва да се разглежда само като инструмент за предоставяне на всички на правомощия в ръцете на държавите членки трябва да се разглежда като начин за преориентиране на политиката към определени цели, за да се излезе от е, фиксираността върху правилата и формалностите е, и за в бъдеще да се обсъжда не дали определени мерки са били верни, определени средства за измерване, а, а ще се обсъжда по-скоро кои са важните цели, какви а, са конкретните цели, които трябва да си поставим и дали в крайна сметка тези зададени общи и конкретни цели са били постигнати. Това разбира се е, изисква и нови определения, защото трябва да се реагира на многообразието на селското стопанство в Европа. Трябва да се разгледат потребностите на място и държавите членки трябва да определят конкретните цели в съответствие с установените факти. От там нататък комисията има правомощията да проверява дали коректно са определени целите и в последствие да проверява дали онова, което се случва на място, отговаря на планираното и дали общите цели са били постигнати. Това означава, че задаването на цели и измерването на постигнатите резултати ще се прави на ниво държави членки. Ще се опростят значително усилията на бенефициерите – и а, ние се оттегляме от а, определенето на правила в големи подробности, тъй като се предоставя на държавите членки задачата да въведе съответните мерки на национално равнище. Също времено се опитваме, възможно най-много, да насръчим развитието на, съ... на използването на съвременните технологии. Настоящите структури за управление в рамките на ОСП трябва да бъдат запазни, тъй като те функционират добре. Става дума за агенциите за плащане, за компетентните органи и за органите за сертифициране. Те ще се запазят. Ще се запазят и подходите за аудитиране, включително и аудитирането на постигнатите на резултати в системата, т.е. сертификационните органи ще играят още по-важна роля. По същество предлаганото представлява значително преместване на отговорностите и а, правомощията в а, общата рамка, за да се постигнат резултати по повече от една обща цел едновременно, а именно опростяване и ефективност на а, процедурата. Затова много се радваме, че съдът заяви, Сметната палата, извинете, заявява, че приветства а, ангажимента на комисията да се придвижи към модел, ориентиран към постигане на резултати, който в дългосрочен план може да подобри ефективността на ОСП. Сметната палата определя четири фактора за постигане на резултати. Е, добри научни доказателства и статистически доказателства, измеряеми цели, стабилно наблюдение и оценка и е, добра система за отчетност и аудитиране. Напълно сме съгласни с тези фактори, които комисията очертава. Те действително трябва да са на лице, ако ли не, системата – няма как да постигне резултатите, които иска да постигне. Сега във връзка с дискусията, която започна по предходната точка в дневния ред, а именно данните, които са ни необходими, дали разполагаме с достатъчно данни за приходите. Но в доста подробности сме обсъдили вече темата с Сметната палата и искам да подчертая защо според нас е важно да се спрем на приходи от сълскостопанска работа, а не на приходи на домакинството. Първо, има връзка с... Е, е, мерките са свързани именно с сълскостопанска дейност. Това е защото е, според договорите сълскостопанската политика е економическа политика, а не толкова социална политика. Целта е да се направи така, че селското стопанство да присъства навсякъде в Европейския съюз. Всички тези цели са пряко свързани с работата на селските стопанства, именно производство, рационализация и прочие. Що се отнася до подкрепата от е, продукти към производители, е, както и по-добра пазарна ориентация и също на предоставяне на предпазни мерки за доходите. Тук трябва да се имат предвид различните източници на доходи. И накрая, а, действително има недостиг на данни за приходите от източници, различни от селско стопанство. Само пет държави членки събират тази информация. Много фактори, които се отразяват на положението на селските стопани са в компетенциите на държавите членки, именно данъчно облагане, унаследяване, пенсионни схеми и други. И всички тези елементи пряко засягат селските стопани и техните доходи. И в заключение, господин Фигирейдо, вие съвсем правилно казахте, че разходите за ОСП е, остават непроменени вече много години. Това е действително вярно по настоящи цени. Разглеждаме разходите е, с корекция, но ако разгледаме е, разходите с корекция за инфлацията, всъщност разходите спадат за този период и ще спаднат и за следващия, така че обичайните оплаквания, че селското стопанство ни излиза все по-скъпо, всъщност не са верни. реално разходите спадат. Твърдението, че постоянно трябва да оказваме финансова помощ, според мен е доста дръско моля, колегата има думата. Е, няма да навлизам в подробности, просто става дума за пари. Вие казахте, че 40% от бюджета се предоставя на селското стопанство. Това е политиката, която е най-значителна на общностно ниво. В Германия е, се оказва подкрепа и на, е, по отношение на социалните осигуровки. Вие казвате, че ние сме е, нетни износители. Ние бяхме нетни износители на обработени продукти и нетни вносители на суровините, ако правилно съм ви разбрала. Това означава, че имаме по-голяма печалба. По време на млечната криза изнасяхме повече мляко на прах, отколкото преди това. 3,2 милиарда ам, евро са загубите, ам, които претърпяваме при спад от 10% средствата а, трябва да се влеят в а, економиката, а не да бъдат препращани а, към убежища като на Кайманите или Виржинските острови. Ако вземем примера с глисфосата и пестицидите, да, това са, говорим за средства, които не могат да се предоставят на селското стопанство. Въпросът е за какво разходваме средствата и по какъв начин. Това е нещо много важно. Да, на едно мнение сме. Ние сме против това големите и богатите стопанства да им, и които инвестират в площи, да те да потискат по-малките стопанства и да не дават възможност за никакви промени. Ще дам думата на колегата Фигурейдо и след това ще приключа дебата, като дам дума и на докладчика. Господин Мъгле, може би да се спрете още веднъж на този въпрос, може в писмена форма по каква, каква част от земеделския износ е предназначен за развиващите се страни. Дебатът по тази тема е доста сложен. Ако Приемам положението такова каквото е, така както направихме за беженците, това няма да е от полза за никого. Само два кратки коментара. Нямам данни, които да ви предложа, но много малка част от нашият износ е предназначен за развиващите се страни. Европейския съюз внася обаче много повече продукции от развиващите се страни в сравнение с САЩ, Китай, Япония и Канада взети заедно. Нещо такова. Европейския съюз е мястото за голяма част от продукцията на развиващите се страни. Относно въпросът за големите и дребните селски стопани. 72% от помощта е предназначена за стопанства между 5 и 55 хектара. Half of farmers. Между 5 и 250 хектара. Има, разбира се, и големи стопанства, но и дори тези големи стопанства са стандартизиран тип. От една страна говорим за 10 000 хектара зърно, засажани от, да речем, едно стопанство, но има и смесени стопанства, които отглеждат и животни, и... А, насъждения. Има собственици, дори които до голяма степен участват в обработването на земята. Дебатът за периода 2020 година малко покрива основните въпроси и проблеми. Вие казахте, че 90% от доходите са в 10% от стопанствата и се питаме какви са тези стопанства, за какво става въпрос. Ние приемаме това предизвикателство ще включим темата в дневния ни ред. Готови сме да разгледаме всяка презентация, която ще ни представите и трябва да знаем кой ам, получава средствата и как ги разходва. Важно е да може да се изясни този въпрос. За съжаление, времето напредва. Има още двама колеги, които искат да вземат думата. Колегата Флениган и, и след това колегата Нойхил, след това колегата Фигуреро ще вземе думата господин Целер. В 17.30 трябва да започна с координаторите. Колегата Um, Господин Модли, всичко зависи от това как се представя с статистическите данни. Казвате, че приходите е, подкрепата за приходите отива за по-малки ферми от 5 до 2050 хектара, обаче е, хората с 250 хектара в моята страна ще получат същата сума на хектар или може би повече на хектар, отколкото хората, които са с под 5 хектара. Така че това не е еднаква подкрепа за всички. Това е проблемът. И освен това, се опитваме да променим факта, че твърде много средства отиват към богати селски стопани и на практика не стигат до, до хората, за които трябва да са те. И в дългосрочен план мога да се закълна, че в края на срока на тази програма ще имаме същите проблеми в Ирландия, защото а, парите ще останат в същите джобове. Колегата Нойхил. Аз също се аз също ще съм кратка. Ако говорим е, за оказване на подкрепа на доходите на селските стопани, тази подкрепа се счита за социален трансфер. И ако това е така, то трябва да се вземе предвид какви са нуждите на лицата. Трябва плащаните да са свързани с нуждите на хората и за това въобще за колко хора става дума. Това съществува при нас само по първия стълб и е нещо, което трябва да се прекрати веднага. Виждам, че всички а, тук вече се радват за предстоящия дебат утре в Комисията по селско стопанство. Господин Фигарейдо. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, депутати, господин Магио, ще е, се изкажа съвсем накратко. Я искам да кажа само няколко неща. Първо, много се радвам, че комисията приветства нашия документ. Е, това е нашият принос към дебата, който тече е в момента. Ако парламентът смята, че този документ е полезен, ще сме много доволни. Ако парламентът иска по-широко присъствие на Сметната палата в този дебат, сме на ваше разположение за по-нататъчни разговори по темата, ако ни поканите. Само едно нещо искам да кажа. Въпреки, че могат да се кажат много неща, но сега искам да се спра само на едно нещо, като външен аудитор. Напълно съм съгласен, че е необходимо да се придвижим към нов модел, основан на постигане на резултати. Напълно съгласна съм. Но моята роля като аудитор, като член на Сметната палата, да се обърна към законодателите и да изискам да вземат предвид и спазването на нормативната уредба. Постигането на резултати трябва да върви ръка за ръка с коректното изпълнение. Много време сме се занимавали само с коректното изпълнение. Но това не означава, че сега трябва съвсем да го оставяме без внимание. И, двете, и двата елемента са важни. Резултатите и спазването на правилата. Благодаря за вниманието, колегата Целер. Благодаря на господин Фигарейдо за това, че той даде сигнал за започване на а, матча. А, истината е доста диференцирана. Не може да се говори общо за всичко. Трябва да знаем а, че ам, малките земеделски стопанства не са те тези, които участват в износа на земеделска продукция. Това са големите им промишлени стопанства. В много страни земеделското стопанство е укрупнено и малките земеделски стопанства работят за благото на големите производители, а не за благото на гражданите. Имаше демонстрации в Германия от страна на млекопроизводителите. Те протестираха срещу млечните квоти защото а, те възпрепятстват а, разширяването на производството и увеличаването на печалбите. Както се вижда, нещата не са така прости и еднозначни и трябва да се разглеждат отделните случаи и техните особености. Това трябва да се заложи в основата на нашия дебат. Благодаря и така преминаваме в към края на дневния ни ред. Благодаря на всички за това, че участваха в дискусията. И така, заседанието ни сега е закрито. Заседанието ни сега се закрива и преминаваме към заседанието на координаторите, а утре ще започнем с електронно гласуване с обжавна отговорност.